Proszę Państwa, e, ja chciałbym również... Благодаря. Бих искал също да благодаря на всички присъстващи в тази зала днес. Знам, че мнозина са се сблъскали с трудности, че някои, знам, че много от вас не, не можаха да дойдат. Наскоро имахме извънредна. Преди няколко минути завършихме извънредно заседание на председателския съвет. Ръководителите на политическите групи се съгласиха да направят следното предложение, предложение, което се подкрепя от всички политически групи. След минутка ще ви кажа за какво става дума. Накратко става дума да отпадне пленарното заседание в четвъртък. Т.е. в четвъртък няма да има заседание. Но в четвъртък и петък можете да работите в сграда на парламента, може да подпишете регистъра за присъствие. Значи, наш дълг е да работим като депутати в четвъртък и в петък. Ще можете да работите както във всеки нормален четвъртък и петък. Искам също така да кажа, че тази седмица няма да гласуваме. Нито на, в пленарна зала, нито в комисии, доколкото има насрочени заседания на комисиите. Разбира се, заседанията на комисиите ще бъдат проведени. Дори в четвъртък, ако някоя комисия иска да а, насрочи заседание, може да го стори. Това беше решението на председателския съвет. Но просто знаем, че много от нашите колеги просто физически не им беше възможно да дойдат тук. Не можем да ги лишим от правото им да участват в пленарната сесия и заседанията, които е спътстват. Не става дума за кворум. Може и да имаме кворум. Но просто за някои от нашите колеги е било невъзможно да дойдат тук. Затова искам да ви напомня, че няма никакви правни проблеми с отлагането на гласуването. Фактически това отлагане ще бъде само за две седмици и ще прогласуваме това, което имаме в програ... включено в програмата на сесията в Брюксел. Имаме когато имаме втори четения и така нататък, и когато става дума за координиране на работата ни с съвета, тя няма да пострада от това отлагане на гласуването тук. За нас, обаче, които сме тук, е много важно, че ще имаме възможност да обсъдим проблемите в нашия дневен ред. Утре имаме една допълнителна точка в дневния ред. Транспортната система, която засяга всички граждани на Европа, господин Барозов ще присъства, ще имаме час и половина на разположение да обсъдим положението с транспорта в Европа. Очевидно страда мобилността, самолетната промишленост е заплашена, съществува заплаха от безработица, особено в тези райони, където много от работните места зависят от функционирането на летищата. Тоест, това ще бъде важен дебат, който не е включен в дневния ред. Не беше включен до сега. Той се добавя сега към нашия дневен ред за утре, за да можем да обсъдим сегашните трудности в целия Европейски съюз. Моля, отнесете се сериозно към възможността да обсъдим тези проблеми. Ще обсъдим, ще обсъдим всички точки, включени в дневния ред, с интерес, с изключение на онези, които бяха предвидени за четвъртък. В 9 часа утре заран всичко ще ви обясна ден по ден как ще бъде. Това сега е само обща информация. Ще получите и по-точна и подробна информация. Бих искал също така да ви уведомя, че на 7 април получих е, писмо от Найджел Фаридж, който е а, е, а, е, съвместно а, а, ръководител а, на а, групата а, СД Европа за свобода и демокрация.